Merci. La seduta è ripresa. Il processo ver... Възобновяваме работата си. Протокола от вчерашното заседание бе разпространен. Някой да има някакви възражения. Ако не, приемаме го.